към комисията за отношенията с Китай. Първо давам думата на автора господин Берт Ланге. Господин председател, госпожо еврокомисар, драги колеги, Китай е важна, важен наш партньор, създава много работни места в Европа, За това въпросът, който обсъждаме е изключително деликатен. Както знаете, Китай, и това бе отбелязано като напредък, през 2001 година стана член на СТО с протокол за членство и изпълнява този протокол и в член 15 на този протокол се предвижда 15 годишен преходен период за включване на ценообразуването с цел антидъмпинг. И през декември тази година период, 15-годишния период изтича. За това трябва бързичко да помислим. Няма е, място за въпрос нашият е, политика антидъмпинг в тази област са пряко свързани с Китай. 80% от различни възражения и процеси са свързани с Китай, защото ценообразуването им е неправомерно и защото ние работим по други принципи от трети държави. За това трябва добре да си помислим какво означава изтичането на срока към 11 декември и е, и както се казва на професионален жаргон, трябва да дадем на Китай статут на пазарна економика. Трябва да използваме нашите средства за разумно въздействие. Малко съм притеснен как ще сколасаме във времето, защото едно законодателно предложение се нуждае от доста време. Съветът и парламента трябва да се разберат като законодатели. И се питам къде бяхме всичките тези 15 години и не се ли сетихме по-рано да се захванем за работа. Имаме очевидно три възможности автоматически да дадем на Китай статут на пазарна економика, т.е. да не правим нищо и да се да е, изгубим възможността а, за въздействие е, при, Кита, при е, Австралия. Това се случи с крайно неблагоприятен ефект. Можете да проверите. Втори вариант, да кажем категорично не, от това ще следва процес пред СТО. Или трета възможност, внимателно да прочетем протокола и да видим имаме ли място за альтернативни методи, по въпроса за ценообразуването, за привличането на трети държави, но също и за задължение за доказване. И тук, мисля, трябва много сериозно да помислим дали да не тръгнем по този път. Така че и след 11 декември да имаме разумен механизъм и процедура за защита на механизма. А това означава преговори с китайските партньори за търсене на разумно решение. Но без преговори няма да се размине, защото не може чрез държавни помощи да се създава свръхпроизводство, което да залива европейския пазар, както в момента забелязваме. Тук трябва да говорим е, през февруари в Брюксел се очаква сериозна демонстрация против това поведение. Всичко това е свързано с работни места, така че се нуждаем от ясен анализ на въздействието при трите варианта, които изброих и как е, можем да защитим работните места и индустриалното развитие в Европа е, да се гарантира сфера, защото говорим за 20% от брутния национален продукт. Малко е странно, защото от април 2014 година Световната търговска организация не се заема с въпроса, а от друга страна се колебаят дали да дадат на Китай статут на пазарна економика. За това искам да ви попитам, госпожо комисар, какво смятате да направите, какви документи ще предложите, какво ще съдържат те и кога? Председателят, благодаря господин Ланге. Госпожа Малмстроем има думата от името на комисията. Благодаря за възможността да обсъдим този въпрос с, с уважаемите членове и аз съм готова да дам актуална информация. Нека да подчертая, че въпроса не е дали Китай е пазарна економика или не. Не е това въпроса, не е по начина по който ние го разбираме. Въпросът е дали Европейския съюз трябва да смени методи за изчисляване на дъмпинг и антидъмпингови разследвания. И дебата е за изтичането на 15 годишния преходен период, след като Китай се присъедини към СТО и е, прилагането на антидъмбингова методология е, и как това се отразява на е, работните места в нашата индустрия. Антидампинга се отразява само на 1,38% от нашия принос към търговията с Китай, но може да има облегчение за секторите, които страдат от тези процедури. Ние анализираме трите възможности, които спомена господин Ланге. Първо, да не променяме европейското законодателство. Китай очаква Европейския съюз да приеме протокола и да промени методологията от декември тази година. Това ще се отрази на инвестиционните взаимоотношения, включително и потенциални правни е, предизвикателства и проблеми по отношение на заедостта. Това се отразява, тези, тези отражения са изключително трудно се прогнозират предварително. Можем само да правим спекулации. риска има и да не се спазят задълженията на СТО с възможен економически ефект. Има и, и, и тълкуване е, но което гласи, че поне част от разпоредбите ще е, ще им изтече срока. Второ, да премахнем Китай от е, списъка с, на страни с пазарна економика. Това ще бъде много вредно за много от економиките в Европейския съюз. ние ви дадохме предварителна прогноза за такъв вариант. Е, трето, да махнем е, Китай от списъка е, на пазарната економики, като смекчим мерките и засилим европейския инструмент за защита и да се отразят многото изкривявания, които все още съществуват в китайската економика. Разбира се, наясно сме, че всички тези варианти имат економическо и социално въздействие и трябва внимателно да се преценят. Независимо кой път ще възприеме, комисията ще настоява за антидумпингов инструмент и съблюдаване на международните споразумения. Е, правната консултация каза, че настоящия метод за антидъмпинг трябва да се промени след като преходния период изтече. И е, даже и при альтернативно тълкуване има е, широко разбиране, че този подход към страната не може да се използва повече като такъв. Това са основните варианти, те са всички комплексни, сложни технически и с въздействие. Ние а, наистина а, извършваме в момента едно задълбочено а, проучване на въздействието и а, ние а, е, имаме ангажимента да ви информираме. А, предадохме доклада с предварителните а, е, прогнози и а, това е част от прозрачността в отношенията с вас. Когато говорим за сътрудничество с други заинтересовани страни, тук има такъв въпрос, комисията в е, е, редовни контакти е, с тези заинтересовани страни и те споделят мнението си. Предварителните констатации ние базираме изследването на една стабилна методология. 15 казуса в момента имаме с Китай и това проучване оценява а, следните потенциални негативни ефекти е, от промяна на методологи, методологията а, а, от настоящия антидъмпинг към нормален антидъмпинг. Има оценка и за всеки сценарий а, в най-лошия случай нямаме смягчаващи мерки. Ако отрасъла сега се обхваната от антидъмпингови мерки, имаме е, може да се загубят е, от 140-170 хиляди работни места. В дългосрочен план ще бъдат е, засегнати и други отрасли. 73 188 хиляди работни места ще бъдат засегнати и възможните ефекти по апстриминг и дамстриминг на индустрията между 60 200 и 210 000 работни места. Това е много и е важно, но е много по-малко от предложеното в други изследвания, например е, института в Вашингтон, Вашингтон Best Economic Policy Institute. Е, това са безсмекчаващи фактори. Имайте го предвид. Разбира се, трябва да е, гледаме сериозно на тези рискове и което ни напомня за значението, значимостта на проблема. Другите въпроси за координацията с други държави. Е, ние контактуваме с други партньори, но трябва да не забравяме, че всички държави членки трябва да си спазват правните ангажименти. Някои от основните ни търговски партньори е, няма защо да изменят правилата. Ние трябва да го направим и това отнема време. Някои страни могат да вземат решение за 10 минути, но ние сме различни от други партньори, като САЩ, например. Така че ние сме в една по-особена уникална ситуация, но сме единствената страна, която а, а, а, слага Китай в списъка на непазарна економика. Трябва ли да си променим? антидъмпинговата политика. Както вече казах, това ще изисква, ще наложи смяна на законодателството, като вие ще бъдете е, съзаконодател напълно е, предложенията от комисията, парламента и е, съвета. Вие ще имате абсолютно право на глас и е, готова съм да продължим дебата, ако има не, въпроси, на които не съм отговорила. Благодаря ви още веднъж, че сложихте в програмата. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Госпожа Винклер, господин Винклер, с минути и половина. Благодаря, господин председателя. Във връзка с отношенията, търговските отношения между Европейския съюз и Китай, не би трябвало да говорим за това, че Китай не е спазил петте изисквания. Има три е, неща, които трябва да се вземат предвид. Е, пазарния аспект е, и е, не автоматично е, придаването на този статут на Китай. Ние очакваме комисията да направи едно, една оценка на въздействието във, във връзка с стратегическото партньорство между Европейския съюз и Китай, за което е необходимо повече сътрудничество и по-малко противопоставяне. Ние виждаме ясна потребност да се запази сегашната система, да се запазят и в бъдеще някои дела, които се завеждат срещу Китай. Процедурата за антидъмпинг. Необходимо е равнопоставеност между Европейския съюз и Китай, така че пазарните цели да определят конкуренцията, а не, а не държавата. Минута и половина от социалистите. Господин председател, знам от 15 години, че пазарната. Решението а, трябва да се заеме днес. А, комисията явно няма стратегия. А, да се надяваме, че днес ще сложим начало на сериозни обсъждания с парламента, с комисията, с държавите членки, относно какво трябва да направим от тук нататък. Искаме добри отношения с Китай. Ние знаем, че а, трябва да получи статута, към който се стреми Китай, трябва да разбере, че в 2001 година очаквахме, че 2016 година Китай ще бъде пазарна економика. Ясно е, че тя не е, че Китай не е. Не може да има автоматични решения. Не можем да позволяваме на Китай да реши проблема с свър... свръхкапацитета си, като прави дъмпинг на европейския пазар. В момента е, има 53-те висящи дела за дъмпинг. Не става дума за протекционизъм. Не е протекционизъм да се защитаваш от дъмпинг. Необходимо е по-ефективен режим. Съществуването на такава схема е синекванон за на, подкрепата на нашата група за статут на Китай. Ема Макларки, на една минута. Колеги, това е може би най-трудните въпроси за Европейския съюз тази година има няколко аспекта, които трябва да имаме предвид по време на дебата. Първо, становище на правната служба. Комисията трябва да има предвид законодателство на СТО и промяна на законоред, за разпоредбите а, срещу дъмпинга и протокола за присъединяване на Китай. От друга страна съм повече от наясно а, с а, това, че а, е, е, индустрията на държавите членки в моята страна, например, е на колене и може би няма да се възстанови никога на стоманената индустрия. Е, така че каквото и да се предприеме по протокола, е, антидъмпинговия закон има възможност да вземе бързи мерки за борба с неконкурентни пазарни практики. И затова смятам, че комисията трябва да включи това изследване на заученото изследване на методологията за против дъмпинга и всички възможности, които имаме на разположение. Благодаря. Либералите, Мари. Благодаря, господин председател, Главен комисар и драги колеги. Дъмпинг е недопустим. Въпросът е как да реагираме след изтичането на протокола. Е, при условията от преди 15 години. Въпросът е не дали вярваме, че Китай има пазарна економика, защото е, очевидно не търсенето и предлагането определя цените. Въпросът е как да действаме спрямо незаконни търговски практики от ние смятаме, че трябва да подходим с хладен разум, много сериозни. Много емоции се разразяват от страна на някои хора. Те използват момента да налагат свои мерки, но нека не забравим, че в Европа има вносители и износители и само економиката трябва да реши. Ние се нуждаем от законов правен анализ и оценка на въздействие действията, особено, особено отношенията с Китай са от изключително голяма важност ние да намерим решения, които да издържат пред СЕТЕО. Това означава, че ние трябва да имаме ефективни инструменти за търговска защита, за да противопоставим, противопоставим на дъмпинга и други незаконни практики от Китай или когато и да е било друг. Мисля, че трябва да, дем, да бъдем проактивни. Не вярвам възразявам на тези предложения, които смятат, че трябва да оставим СТО да бъде арбитър по този въпрос. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин Шолц. Благодаря. Госпожи и господа, не бива а, да се точат мудно нашите а, разговори за това а, дали Китай е пазарна економика или не, за нас въпросът е от голямо значение. Е, несъмнено трябва да се увеличи основната заплата в е, Китай. За европейските инвеститори е, трябва да е ясно, че когато тя сравнява с България, Румъния, Латвия, Литва, нивото е по-високо. Как можем да реагираме на дъмпинга, който идва от Китай. И това вече е въпрос към комисария. В тази връзка аз имам предложение да отидем отвъд изискванията на Световната търговска организация за споразумение за борба и недопускане на дъмпинга. Благодаря. Сега давам думата на Следващия оратор. Господин Кофер, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, Китай не е пазарна економика, но китайското правителство настоява да бъде третирано като пазарна економика и признато като такава. Економическата действителност, казвате, почти се доближава а пък и вие обещахте. Ние може да сме обещали, обаче всъщност и Китай имаше обещания, които е трябвало да изпълни. Та или иначе, аз мога да приема да признаем непазарна економика като пазарна, стига това да не доведе до дъмпинг за нашата економика. Има ли такава заплаха? Има, разбира се до 3,5 милиона работни места са изложени на риск. А комисията спомена няколко стотин хиляди, но дори да е само няколко стотин хиляди, пак а, а, това е огромна, огромен брой. Така че трябва първо да направим ам, пълна оценка на въздействието. Това трябва да е първата крачка. И освен това, нека да ви предупредя за една опасност. Вие, госпожа комисар, вие споменахте, че има много е, отрасли застрашени от дъмпинг от Китай. Ако се е, влушава економиката, вътрешната економика в Китай и износът ще се увеличи. Не можем да поемам рискове. Европейския парламент не може да допусне да се губят човешки, да се губят работи. Трябва да бъдем конструктивни, но трябва и от срещната страна да предприема мерки срещу дъмпинга. Благодаря от Европа на свободата и пряката демокрация, господин Борели. Благодаря, господин председател. На 11 декември тази година Европейския съюз трябва да изрази ясно своята позиция, да бъде мотивирана и да бъде категорична в позицията си за статута на Китай като пазарна економика или не. Въпросът е юридически, но има и сериозни последици за заетостта и за това се рискува Куба да не се отклони позицията на е, Европейския съюз. Трябва да отговорим на това предизвикателство, но трябва и нещо повече. Трябва да се погрижим за нашите е, предприятия. Не е достатъчно да имаме един документ, който реално показва какви са оценките за въздействието върху предприятията, колко работни места се рискуват. Решителна инициатива трябва от страна на комисията и адекватен размисъл. Уважаеми колеги, трябва да държим сериозно комисията да проведе преговорите и а, е, с цялата политическа и економическа тежест на Европа трябва да е ясно посланието към Китай, не можем да се отказваме от стандартите, иначе, колкото и да е удобно за Китай, позицията не е добра. Благодаря, давам думата на Барбара Капел. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. А, ефтината китайска стомана, която на практика наводнява пазара в Европейския съюз, е, е отговорна за кризата в отрасъла. Е, това води до загуба на работни места и планини от продукция. Е, миналата година бяха завадени наказателни производства срещу отрасъла в Китай и трябва да имаме предвид конкретната статистика. Почти от половината антидъмпингова процедура на практика от миналата година се дължи на производства заведени срещу китайски производители. Това е изключително важно, защото в крайна сметка европейските економики страдат от тези последствия. Тук става въпрос за изключително големи разходи 2,5 милиарда и над 2, са ще, засегнатите щети и над 2 милиона. 2% от БВП представляват тези загуби. Трябва да имаме предвид председателя прекъсва оратора за пресрочване на времето. И сега е, една минута Януш Ковамика. Chciałem się zastanowić, co się stanie, jeżeli Chiny... Благодаря. Въпросът ми е какво би се случило, ако ние сме третирани като не пазарна економика. Помислете си, например, в енергетиката всички цени са изкуствени. Това означава, че ние реално не сме пазарна економика. А Северен поток свързан и с политически решения, така че искам да се обърна към лицемерите от групата на социалистите, които са тук в залата и на които не им пука за обикновения човека, а се вълнуват само от съдбата на едрия капитал. Какво ще се случи следващата година? всяко дете ще получи подарък 100 евро. Е, това ще защити ли децата от ефтиния внос? Господин Каспари, минута и половина. Господин председател, наистина нещо много важно за нашата група. Е, наистина трябва да подчертаем факта, че темата е изключително важна за отрасъла тази година. Необходимо е да се защитим от китайската продукция. И се обръщаме към комисията с е, молба. Много ви моля, проучете всички възможни решения. Вие споменахте някои от тях днес. Ние бихме искали да се направи наистина изчерпателен анализ на риска, защото в крайна сметка и на въздействието трябва да изградим към а, едно подходящо законодателство, което да гарантира нормативната уредба. А, протокола в крайна сметка няма да може да ни помогне, защото когато изтече срока, какво ще правим? Виждаме, че Китай не е а, пазарна економика. Различни са областите, в които се водят различните спорове с Китай, но трябва да бъдем сигурни, че е, се води наистина битка с цел защита на работните места и продукцията на Европа. На следващо място искам да ви напомня, че през 2000-та година, когато Китай се присъедини към СТО, аз тук се изказах в парламента в тази насока. Е, комисията Инте стана въпрос и аз казах, че е изключително важно наистина да има ясни правила, които обаче да бъдат спазвани, за да може в крайна сметка Китай да спазва изискванията. Благодаря, господин Каскари, Каспари. А сега госпожа Маск. Благодаря. Преди всичко искам да подчерта удовлетворението, което изпитвам аз и нашата група за това, че провеждаме тези обсъждания според нас няма условия за автоматични отстъпки от страна на Европейския съюз като към страна с пазарна економика. Колегиума на комисията трябва да разгледа своята позиция. Но разбира се, има и добра новина да, да се направи оценка на въздействието при прилагането на основните насоки, към които се придържа комисията в условията без само минималните, които виждаме днес. Така през последните месеци виждаме, че все по-ясно се ориентира стратегията, която повишава ефикасността си Даването на статут на пазарна економика е много а, опасно, ако а, това ще засегне нормалното а, реализиране на производството, като а, имаме предвид а, необходимостта от антидъмпингови а, мерки и искаме от а, комисията да не бъде тясно идеологическа, но да вземе предвид всички тези условия. Благодаря. Благодаря, госпожо Моска. А сега господин Далтън. Благодаря, господин председател. Аз съм от средния, среднозападния регион на, на Великобритания 3 милиарда нашата търговия с Китай. Високи ли са субсидиите на Китай? Правителството играе твърде голяма роля в економиката? Да, как да променим това? Ами, като поканим Китай в световната търговска система, като се държим с тях, като с всички останали. Ако, и на... Ако прилагаме само протекционистски мерки, те няма да се реформират, напротив, ще реагират. И то отрицателно. Те са извели да играят по нашите правила. Това е добър успех за Запада. Оттам нататък трябва да изпълним и своите ангажименти. Статута на пазарна економика няма да ни пречи да се защитаваме, просто използваме параметрите на Сетео, използваме споразумение за инвестиции и след това лека по лека преминаваме към споразумение за свободна търговия. По може да навлезе в световната търговска система, но за това трябва да вярваме и на Сетео, и на себе си. Благодаря, Мария Десарнес. Това не е просто е, един чувствителен въпрос, това е един въпрос, който е много важен за нашата економика, за нашата промишленост, за научната дейност, за патентите. Тези решения не трябва да се вземат при закрити врата. Необходими са публични дебати по темата, тъй като залогът е твърде висок не може да говорим за автоматизъм. Въпросът е, изпълнява ли Китай критериите за пазарна економика? Очевидно това не е така. И докато Китай не въвежда необходимите реформи, не можем да смятаме, че ще има лоялна конкуренция. Нещо, което означава, че би било нелегитимно Китай да получи този статут. Благодаря. Благодаря за една минута. Уилям Ерл Дартмут. Економист. Така, Китай иска да получи статут на пазарна економика, но вече трябва да знаем, че това е един голям износител на стоки а, към Европейския съюз. И този експорт е много по-голям от онова, което извършва Обединеното кралство, например, без изобщо а, Китай да е държава членка. Китай изсипва стомана на пазара на Европейския съюз. В резултат на това хиляди работни места се загубят в този отрасъл, включително и в Обединеното кралство. Целият отрасъл е застрашен. Ако само Обединеното кралство само за себе си има възможност да наложи а, тарифи, които са антидъмпингови върху Китай, нещата биха били различни. Няма тези правомощия. Нещата ще да бъдат различни и в западната сребърна част на Англия. Това би било различно и за Европейския съюз, защото в Европейския съюз са застрашени 3,5 милиона работни места. Благодаря. Има синя карта от господин Ман. Приемате ли? Наистина ли вярвате, и слушвайки казаното от някои депутати и съответно срещата с президента на Китай, че в крайна сметка ще бъдат налагани наистина антидъмпингови е, глоби на Китай? Ако с моето най-голямо уважение, господин, е, казвате че на премиера на а, Великобритания наистина няма а, сили да защити британските интереси в рамките на Европейския съюз по отношение на Китай. Мога да кажа, че съм напълно съгласен всъщност с това казано нещо. Благодаря. Благодаря за минута и половина. Следващия оратор. Мадам ле комисар. Жан-Люк Шафхаузер, госпожа Председател, известна ли ви е хартата от Хавана? През 1948 година беше подписана тази харта по инициатива на, между... на Обединените нации, тъй като целта беше след войната да се разработва търговия за целите на мира и да се фиксират правилата на търговията с оглед на постигане на мир. Целта беше да има уравновесяване на плащанията, целта беше да не стават държави роби на своя дефицит, да се е, използва държавна помощ за там, където става дума за суверенитет и за независимост и има ясни правила за дъмпинга. По-настоящем Китай не е, е пазарна економика, Китай се защитава, е, Китай управлява е, отгоре централизирана економиката и не работи за постигане на общи интереси с другите страни. Китай е доста далеч от лоялна конкуренция. Китай е доста далече от хартата от Хавана виждаме ясно неравновесие и сме длъжни да намерим основата на ново равновесие за устойчиво сътрудничество в областта на търговията с Китай. И трябва да се работи и в рамките на СТО. В тази връзка благодаря. Салваторе Чико. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, струва ми се, че всички тук споделяме виждането, че Китай, въпреки че постигна много голям напредък в много отношения, присъедини се към е, СТО, продължава да изпитва тежки проблеми и е, да ги създава за чуждестранните си партньори управлението на економиката, протекционизма, е, опазването на интелектуалните права на собственост са все открити въпроси и те са решаващи статута на пазарна економика да бъде даден на Китай само защото се е присъединила към СТО, какво ще означава? Ще означава едно признаване, което ще провокира изключително висок процент безработица, системна промишлена безработица, намаляване на всички гаранции с най-малко с 40-50%. Ние искаме и настояваме да има ясни и точни е, гаранции за економическото отваряне е, на и към Китай, Европейската комисия трябва да гарантира запазването на работните места в е, Европа, за да можем да имаме устойчив пазар на труда. Не можем да допуснем автоматизъм, не можем да допуснем е, частично прилагане на условията. Днес трябва да се изправим очи в очи с трудната действителност. Разбира се, не е само а, юридически въпроса. И то точно в този момент председателят прекъсва оратора. Виктор Бощинаро има думата, казва председателя, за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Темата, която обсъждаме днес е изключително чувствителна и е важно да разберем сърцевината на проблема и последствията от едната или другата позиция. Пълно сътрудничество между комисията и парламента. Това е изключително важно и наложително решение. От политическа и економическа гледна точка Китай наистина има изключително изключително голяма роля, но е много важно да се запази конкурентоспособността на Европейския съюз и отраслите. Споменавам сътрудничество между комисията и парламента, защото комисията с експертния си опит и оценката на въздействието могат да поставят парламента в най-подходяща позиция, за да може да вземе съответно най-доброто решение предвид обстоятелствата. Трябва да избегнем економически и търговски войни или противопоставяния с Китай, а също време времено изключително важно е всички мерки да бъдат обмислени и да бъдат введени в изпълнение, за да могат да се избегнат драматични последици за отрасъл в Европейския съюз. Така че необходимо е да има нови търговски инструменти за защита на търговията. Заповядайте, господин Белде toekenning van de markteconomie status aan China. Благодаря, господин председател. Предоставянето на Китай на статут на пазарна економика ще има сериозни последици и ще ни струва а, хиляди работни места. Така че не е допустимо да бъдем принуждавани да предоставим този статус. А, трябва този статут, комисията трябва да направи проект, е, оценка на въздействието, може би постепенно, лека по лека, може да се предостави статут на пазарна економика отрасъл по отрасъл е, на Китай. Това може да е един вариант. Също така трябва да се договори по-добър достъп за европейските предприятия на е, китайския пазар. Така че, моля ви, не, не, не ни разочаровайте нито работодателите, нито служителите. Госпожа Шаранцева. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Както добре знаете, възможността за даване на статут на пазарна економика на Китай все повече се обсъжда, става все по-актуален и за Чешката република. Както и вие самата казахте, въпросът не е само юридически, той ще има и економически последици, затова сме удовлетворени, че му обръщате нужното внимание. Някои от а, примерите, които бяха представени пред министрите на търговията миналата седмица, показват, че е направена една положителна стъпка напред – но са необходими по-задълбочени оценки на всички факти. Важно е да имаме и план Б, а именно какво би могъл да направи Европейския съюз, ако все пак получи такъв статут Китай и какви мерки и инструменти можем да използваме, за да защитим предприятията от нелоялна конкуренция. Благодаря. Господин Хелмер, господин председател, Китай не трябва по-настоящем да получи статут на пазарна економика. Е, ресурсите не се е, разпределят според пазарните принципи свободно. Основните е, индустрии на практика подлежат на 5 годишни планове. Е, много трудно ще се работи срещу дъмпинга в областта на стила на стоманата, което доведе до много сериозни проблеми в Менето кралство и Европа. Но тук виждаме също така и проблема във връзка с енергийната политика. Европейските ресурси тук също не се разпределят според пазарните принципи. Също може да се да каже и за е, схемата с търговия с е, емисии. Всичко се доминира от централното планиране от Брюксел, така че че не би трябвало да водим дебат за Китай. Може би трябва да водим разисквания дали Европейския съюз сам по себе си заслужава да има статут на пазарна економика. Благодаря. А сега ще изслушаме колегата Прус, минута и половина. Господин комисар, господин председател, госпожо комисар, нашият проблем всъщност е начинът по който изчисляваме критериите за дъмплинг, а не това дали или не Китай има статут на пазарна економика. Трябва ли толкова важна тема да зависи от тълкуването на една фраза в някакъв протокол, в, някакъв, в някакво приложение на някакъв текст? Тук имаме необходимост политиката да се намеси. За да изясни тази юридическа неяснота, Китай е наш приятел, обаче приятелите трябва да могат да си казват всичко. Когато кажем на Китай, че не спазва пред те критерия за пазарна економика, Китай не го признава. Казваме, че практикува масов дъмпинг реакция, и се защитаваме срещу това. Реакцията са а, разследвания срещу нас, а, не е, казваме, че не тълкуваме по един и същи начин член 15, отговорът воен, война в търговската област. Вече пострадахме в областта на фотоволтаичните панели, бяха забранени внос на френски вина и на, на немски коли. И така трябва да действаме, да се е, спре нашето вътрешно разделение, след това да има фонд за солидарност за предприятията, които ще пострадат от мерките и да поддържаме диалог е, на солидарност с Съединените щати и Япония, за да може да подхождаме с общ метод спрямо Китай. Трябва да знаем как да казваме не, без е, да застрашаваме европейските инвестиции. Става дума за важна търговска стратегия. Председателят прекъсва ораторът на една минута. Ja, Frau Kommissarin Malmström, äh, zwischen nichts... Благодаря, господин председател, госпожо Малмстрем. Говори се за това да има ли автоматизъм или не. Но може да има един среден път, за да се постигне по-лоялна конкуренция в търговските отношения между Европейския съюз и Китай. някои отрасли са подложени на особено голям натиск поради нелоялна практика и по линия на антидъмпинговите мерки може да се направи повече. Нуждаем се от инструмент или по-скоро от инструментариум, който да защити нашите интереси. Цените в Китай видимо са доста непрозрачни и в тази връзка ни трябва инструмент, който отговаря на нашите изисквания, също времено и на критериите на СТО. Благодаря, господин Славойса. Множеството действия в света в крайна сметка днес доказва, че Китай е пълноправен член на световната економика. Така че трябва съответно по такъв начин да се отнасяме и към страната, имайки предвид и посочените пет критерии от Европейския съюз. Важно е да може да се реагира на всички предизвикателства. Например, в момента сме свидетели на случващото се в стоманата китайските е, е, дружества вероятно ще доминират и в други области и вие ще трябва да реагирате ефективно и навременно. Когато се предостави статут пазарна економика на Китай, драстично ще намали нашата възможност е, е да е, коригираме тези изкривявания на пазара. Това съответно ще има своите последствия за европейската економика и е, трудно ще можем да подкрепим съответно законодателно пред положение от комисията. Така че а, мисля, че комисията трябва да подготви не само оценка на въздействие, но трябва да работи с нашите партньори, стратегически и заинтересовани страни, за да може да се разреши този изключително важен въпрос, за да се гарантира равнопоставеност за европейската промишленост. Благодаря. Благодаря. Синя а, карта от господин Ковен ще приемате ли? Ah, да, щедро. Заповядайте. продажам самоход и я купя самоход за Микрофон на оратора. Самоход шински за... Ако си купя китайска кола е, за 20 хиляди, а не 40 хиляди и ми остана 20 хиляди, тогава очевидно мога да похарча тези 20 хиляди за други европейски стоки. Да, стоманената промишленост вероятно ще загуби, но други може би ще реализират предимство. Така че очевидно трябва да вземем решение какво ще се предприеме с тези освободени средства. Ние можем пък и ние да продаваме и те да купуват от нас. Вече се изказахте, дадах ви синя карта, вие направихте второ изказване. Не мога да приема това. Е, но, разбира се, е, имате възможност да реагирате на синята карта. Да, да, благодаря, господин председател, че всъщност не ми е зададен въпрос. И знаете, че моя колега тук е, подкрепя е, евентуалното разрушаване на Европейския съюз и не може да се води конструктивен диалог с него, така че аз не виждам никакво основание да давам какъвто и да било отговор на чудото. Благодаря. Now, for one minute. За минута имате думата Мария Рен. Благодаря. Както казаха колегите, ние сме против автоматичното предоставяне на статут на пазарна економика на Китай, просто защото Китай не е пазарна економика. И трябва да го кажем. Трябва да кажем, не, Китай не е пазарна економика. Оттам нататък разполагаме с антидъмкингови мерки, там където има нелоялна конкуренция и трябва да прилагаме решения не отрасъл по отрасъл, защото много говорим за металургията, обаче това не е единствения отрасъл, който по-настоящем е засегнат от агресивната политика на Китай. Трябва да имаме подход, който не трябва да се подчертава на, подчинява на конкретни интереси на отделни държави членки, трябва да имаме обща защита срещу нелоялната конкуренция от страна на Китай. Благодаря. Вим Ван Декам. Една минута. Много благодаря. Преди всичко искам да благодаря на госпожа комисаря за много подробната информация за процедурата, която чухме току-що от нея. Аз съм а, член а, на а, Комисията по а, международна а, търговия, член на групата за връзки с а, Китай и а, като а, нидерландски депутат искам да кажа, че не е нужно да бързаме само от наша страна Китай трябва да отговори на всички пет критерия. И ако не сътрудничи, тогава можем да се обърнем към нашите граждани, към нашите избиратели и да ги питаме, приемат ли дъмпинга. Сигурен съм, че те ще отговорят с не пожелавам успех на комисаря в подробния анализ и оценката и се надявам резултата да е положителен. Благодаря. Йоахим Шустер има думата. Уважаеми господин председател, свободната търговия е полезна само тогава, когато има свободна конкуренция за участващите държави. А то, Китай не прави точно това и ние виждаме какво се случва с дъмпинга в областта на стоманената промишленост. Има много предприятия в Европейския съюз, чието производство и работни места са застрашени. Ако Китай получи статут пазарен статут, ще бъде още по-трудно за Европейския съюз да въвежда мерки срещу тези нелоялни практики. Така че, наистина, е, Тревожно е, че Китай иска е, значително е, да промени, или поне така заявява, че иска да промени своята практика. Тук се задава сериозен въпрос. Дали в крайна сметка става въпрос за свободно, свободна лоялна търговия по отношение на Европейски съюз. Въпросът е как ние ще отговорим на дъмпига. И а, е, наистина вие а, е, днес не казахте, госпожо комисар, нищо конкретно. Благодаря. А, е, една минута, господин Янев. Благодаря. Искам да кажа, че до сега не бях виждал толкова силна подкрепа от страна на зелените, на социалистите а, за пазарната економика като идея. Тук не става въпрос за това дали Китай е, е страна, на която е подходящо да се предостави статут на пазарна економика. Става дума за членството на Китай в СТО. Става дума за спазване на конкретни правила в търговията. И тук говорим за това какво означава всичко това и за работните места в Европа. Реагираме, в... да, но реагираме в последния момент. Същевременно трябва предложение, което спазва правилата и което не създава конфликти с Китай. Не знам как ще стане това. Благодаря. Мануел Морел, една минута. Благодаря, господин председател. Както каза колегата Девид Мартин, има сериозни проблеми тук. 15 години знаем, че ще се сблъскаме с този проблем, а сега не е случайно бе казано, трябва да вземем решение е, в последния момент. Китай е, на второ място не е економика, която е пазарна. И основният въпрос е какво ние искаме за Европа. Какво искаме Европа да защитава? Стратегическа Европа, Европа, която се защитава, Европа, която се развива или Европа, която е наивна? Опасявам се, че а, а, някои казват, а, че тези, които казват да дадем статут на Китай, така ще ги насърчим да се развиват добре. Това, а, опасявам се, е много наивно. А, трябва да се модернизират инструментите за търговия, да се направи проучване на въздействието и се надявам, госпожо комисар, че сте разбрала нашето послание, именно да не се дава такъв статут на Китай. Госпожа Къртен Дарлинг. Много благодаря, господин председател. Решението за статут на пазарна економика се обсъжда много отдавна, още откакто Китай се присъедини към СТО, но нашите правителства не обръщат нужното внимание. Чувам някои говорят за възможност да се признае за нас. Какво ще означава това? В мой избирателен район стоманодобивните работници губят все повече работни места, именно поради китайския дъмпинг. Има свръх производствени мощности в Китай и те се използват. От години настояваме за жизнено важните средства. Великобритания води едно блокиращо мнозинство в съвета. Не бива да се леят крокодилски сълзи за нашия стоманодобив, когато той се обсъжда, а същевременно да се допусне китайските производители да не се съобразяват с лоялната конкуренция на пазара. Ето това трябва да е приоритетът ни. Благодаря. Приемате ли въпрос от колегата си? Разбирам, да. Заповядайте. Дали уважаемата колега от Северо-Истока ще се съгласи, че най-голям е износът именно на този район за Китай сред всички останали райони в Великобритания? Някои казват, че Великобритания е част от проблема, а не от решението. Съгласни ли сте е, с мен, е, че е, металните изделия и металургичните са сред първите пет с най-голям износ за Китай? Заповядайте. Благодаря ти, Джонатан, за въпроса. Европейския съюз е част от решението което ще помогне на стоманодобива в Европа. Като част от економическия пакет трябва да видим употребата на металът като вторична суровина. Това ще има първостепенно значение за металургичните и металообработващи предприятия и райони. Трябва ни лоялна конкуренция, а това изисква гаранции. Благодаря. Благодаря, Каролина Грасвен Хайнц. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Мисля, че всички сме убедени, че наистина е твърде рано Китай да получи стати... статут на пазарна економика, защото отговаря само на един критерий от пете за подобна пазарна економика. Въпреки това обаче, последиците върху отраслите, е, при които се прилага а наистина дъмпинг, ще бъдат изключително тежки. Много е важно да има оценка на въздействието, за да видим какъв ще бъде размера, особено в стоманодобивната промишленост също така и в керамиката, е, а и другаде, там където са застрашени работните места. Нужно е да има справедливи правила, лоялна конкуренция. Това е валидно и за китайските предприятия. Ако страната придобие такъв статут на пазарна економика, тогава ние трябва да имаме съответните нови правила и разбирания. За това благодаря много. И така, последния оратор в разискванията днес – е Родригес Пинеро Фернандес. Благодаря. изправа. Ние сме пред много трудна ситуация. Китай, е, ясно е на всички, не е пазарна економика. Китай няма да спре да субсидира продукция, няма да спре да прибягва към дъмпинг. Е, държавата се меси е, сериозно в економиката. Така че знаем колко натиск се оказва от китайските институции, но не можем да застрашаваме собствени, собствената си промишленост. Има цели отрасли застрашени заради това, че Китай не спаза правилата и че бягва към дъмпинг, нещо, което може да застраши милиони работни места, милиони семейства. Помислете си за отрясала на металургията. Помислете си за отрасъла на е, керамиката. В моя избирателен район има много работни места, които са застрашени. Не може да се прилагат едностранни решения. Благодаря. Преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Госпожа Шойдрова, една минута. Благодаря, господин председател. Колеги, аз мятам, че е, комисията чу ясната ни подкрепа за усилията и да се подготви добре и да защити от китайския дъмпинг е, европейската економика. Но тук бях много очудена да чуя следното – Госпожа комисарят ясно заяви, че Китай не е пазарна економика, за разлика от е, становището на някои колеги. Но почти нищо не чухме за това какво би трябвало да се направи, е, за да бъде призната Китай за пазарна економика. Изминаха вече 15 години и решението трябва да се произнесе. Тези 15 години трябваше да бъдат използвани, за да се предприемат мерки. Комисар, аз мятам, че е разумно да се защитят европейските пазари. Всички ние виждаме опасността от социалния дъмпинг, но ни трябват и други мерки, за да не възникнат абсурди. Благодаря. Благодаря. И за Скум Билбао е следващия оратор. Една минута. Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Китай няма статут на пазарна економика. социално-екологическите условия на производство не отговарят на това, което ние очакваме и не отговарят на условията на нашите производители, което води до много сериозен дъмпинг на сцената на международната търговия. Това води и до застрашаване на работните места. Надявам се, че ще направите нужното, за да защитите нашата промишленост и ще принудите Китай да извърши необходимите реформи което пък ще доведе до закрила за хората. Ниските заплати са токсични за производството, не са устойчиви. Госпожо комисар, ние бихме искали бързо да откликнете. Благодаря. Добър вечер, уважаеми колеги. Продължаваме с господин Капут. Една минута. Благодаря. Мисля, че за първ път официално Европейският парламент се занимава с този въпрос в присъствието на комисията. Мисля, че задълбочен анализ трябва да се направи на въздействието секторен и е, географски, за да бъдат неутрализирани дъмпинговите практики чрез съответните антидъмпингови инструменти. Всички законодателни инициативи за гаранции трябва да бъдат публични за всички заинтересовани страни. Като имаме предвид и срещата на министрите на търговията, държавите членки не трябва да забравят, че са милиони работните места, които са застрашени от признаването на Китай като пазарна економика. Мисля, че Европейския съюз трябва да предвиди мерки с евентуален план Б и еквивалентни мерки, ако Китай все пак бъде признат за пазарна економика. Благодаря, господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до статута на Китай? той е тясно свързан с мерките срещу дъмпинга за защита на европейската металургия и други отрасли в Европа. Също времено трябва да имаме предвид, че трябва да си даваме сметка, че части от европейската промишленост се трансформират в китайска промишленост. Е, това виждаме, например, в областта на трудовоправните отношения. Пристанището на Пирея беше дадено на китайци, въпреки че трябва да остане под държавен контрол. Но тройката наложи пристанището да се даде на китайци. И то доста ефтино. Господин Такола. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Благодаря, госпожо председател. Както вече чухме в хода на разискванията, Китай не е пазарна економика, а ние е, водим дебат за това дали може и да и се даде такъв статут на пазарна економика. Мисля, че не можем. Това се дължи на факта, че първо трябва да подкрепим, разбира се, Китай в нейното развитие по отношение на е, постигане на, на състояние държава, която наистина спазва човешките е, права, спазва необходимите норми, що се отнася до околната среда и прочее. Наистина дъмпинга е сериозен проблем, особено в стоманодобивната промисленост. Нужно е да направим така, защото да гарантираме, че Китай започне е, да уважава общите ценности и надейства по пазарен принцип. Това не означава да бъде свободно. Е, необходимо е да имаме наистина е, справедливи, лоялни правила за търговия и те да бъдат спазвани от Китай. Мисля, че това, когато се изпълни от страна на Китай, може да и се даде съответния статут. Не сега. Благодаря. Благодаря. Преди две седмици беше обявено, че над е, хиляда работни места е, отново се затварят в стоманодобива. Това засяга мой избирателен район в е, Уелс. Под натиска на международната економика се развиват такива тенденции. Има инициативи и предложения за спасяване на стоманодобива в Уелс, но това включва и непременно анализ на китайския дъмпинг от китайската стомана. Всяка седмица хиляди тонове китайска стомана влизат в страната ни и подкопават стабилността на работните места – казват, че заради СТО, независимо от проблемите ни, не можем да наложим тарифи. Затова съм категорично против даването на статут. Благодаря, госпожа Бегин. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, в миналото сме а, искали от комисията да направи анализ на въздействието от признаването на Китай за пазарна економика. Но това, което вие представихте, се, в никакъв случай не посочва че ще бъдат загубени над 3 милиона работни места. Вие говорите за няколко стотин хиляди. Откъде идва тази разлика? Антидъмпингови мерки се прилагат към минимална част от китайския внос в Европа. Това означава, че ни трябва не само анти дъмпинг, но ни трябват и други мерки за увеличаване на износа, дори и пред антидъмпинговите мерки. Също така е възможно да не се даде такъв статут на пазарна економика, а или пък да се променят методиките на изчисляване на онзи процент от вноса, който подлежи на антидъмпингови мерки. Комисията иначе няма да може да служи на интересите на работниците. Благодаря. Приключваме с спонтанните изказвания и давам думата на госпожа Малмстрём. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, благодаря за е, този дебат. Наискрена е изключително интересен. Комисията осъзнава каква е сложността на всички аспекти на тези досиета. Колко важни са те за отраслите и работните места. Нека да не е, забравяме, че факта, че разискваме този проблем, означава, че съществуват изкривени изкривявания в економиката на страната, че тя превишава капацитата си и всичко това прави решенията изключително трудни. Така че, е, уважаемо е, госпожи и господа, заедно с колегите в комисията ние съзнаваме, че е много важно да се води диалог с Китай. Важно е Китай да участва в целия процес. Това е изключително важно. Примера с туманодобивната промишленост е достатъчно красноречив и това е независимо дали ще се вземе решение за или против статута на Китай като пазарна економика. Ние ще продължим да разглеждаме всички аспекти. Економически, правни, социални, разбира се. Ние подготвяме оценка на въздействието, в което ще се отразят различни аспекти от анализа, освен предварителните анализи, с които разполагаме предлагате. Някои от вас говорят за милиони, милиони е, работни места. Сега, е, това от научна гледна точка и статистическа не е наистина надежно, защото не можем да допуснем, че в крайна сметка цялата ни търговия, целият стокооборот с Китай е, ще бъде засегнат от дъмпинг. Става въпрос за 38%. А, а, ние се опитваме да постигнем баланса между различните подходи подходи, така че в крайна сметка да защитим европейската промишленост срещу дъмпингови практики от Китай, също времено да запазим максимално работни места, като спазваме международните правни норми, а също времено се реализира растеж и инвестиции. Това е изключително важно. Разбира се, ще информираме парламента за всички наши стъпки в хода на разискванията и работата ни по въпроса. Благодаря.